I suppose so. Good morning everyone, if you want to take your... Добро утро на всички. Моля, заемете местата си, за да започнем работа. Добре е дошъл на Роберто Голтиери, председател на Комисията по економически и парични въпроси. Добре дошли и на членовете на двете комисии, които работят по това досие, така наречената текст таксономия. Предполагам, че нямате проблем с дневния ред. Счита се за прият. Благодаря за доброто сътрудничество. Благодаря на двамата съдокладчици, господин Нейкхаут и госпожа Петикайнен. Разполагаме само с един час за разглеждане на този проекто доклад, към който са внесени 123 изменения. И в самото начало искам, се, искам да кажа, че се радвам, че двете комисии обединиха усилията си по това досие. Сега тази дейност е много важна за осигуряване на целите за устойчиво развитие. Много е важно двете комисии да работят заедно по темата и съм убедена, че ще имаме добро сътрудничество, ще изпратим ясно послание на съвета и очаквам дискусиите днес. Сега искам да дам думата на господин Гуалтиери за встъпителни думи. Благодаря. За нас е удоволствие да провеждаме тази процедура по член 55. Разполагаме с ограничено време и в ЕКОН след това предстои гласуване. Трябва да спазваме графика. Няма да говоря повече, затова веднага ще дам думата на двамата докладчици. Сирпа има думата. Благодаря като докладчик от Комисията по околна среда. Ще започна започна. На първо да ви представя работата като съдокладчик. Благодаря на Бас Ейкхолд за сътрудничеството, благодарение на което успяхме да преодолеем някои различия подхода на парламента е различен към устойчивите финанси по таксономията в съответствие с реперите. Това намира отражение в доклада по собствена инициатива и в доклада за оповестяването. Подходът на комисията беше за докладване само на варианти, на екологосъобразните варианти и таксономията на екологосъобразните дейности. вариант парламентът приема друг подход. Ние трябва да започнем да докладваме за всички важни екологични и други въздействия на инвестиционните дружества, за да разполагат те с информация, да могат да осъществят своят анализ, необходим за инвестиционната им политика. Това намира отражение в доклада и намира, отражение намира отражение и в индикаторите. Идеята е в таксономията и в оповестяването, екологичното въздействие намира отражение в индикатори. Тук става Реперите се разработват от организации като ОИСР, Агенцията по опазване на околната среда. В комисията работата се върши от Евростат и платформата за наблюдение на кръговата економика. Така че ние трябва да интегрираме интегрираме тази дейност и да постигнем хармонизиран подход към докладването и таксономията по базовите индикатори за това, което се потребява ресурси, енергия, вода, както и въздействието върху екосистемата. на емисиите, co 2, биологичното разнообразие, в това число и критерия за непряко използване на земята. Защо е толкова важен въпрос за докладването и оповестяването? админи... допъл... Ние не би трябвало да допускаме допъл... допълнителна административна тежест, защото ако не, не, не търсим екологосъобразност, няма да бъде необходимо да се оповестява въздействието върху околната среда. Вторият въпрос е, е, че не може да се дефинира това, което е само зелено. Има нужда от различни етапи на зелено и сиво. Например, в сектора строителство не може да се каже, че циментът е зелен продукт, но ако той, на него се пада 35% от емисиите на CO2 и на него се падат половината от използваните ресурси, очевидно това влияе върху производство на цимент и върху рециклирането, така че пазарите имат свобода да определят критерии за екологосъобразност, но различните сектори имат възможност да подобрят своите дейности, за да станат зелени в бъдеще, така че подходът на парламента е насочен към предоставяне на допълнителни стимули. Това намира отражение в в приложното поле, включва всички участници на пазара. Говорихме за кредитните институции. Сега трябва да се върнем и да разширим обхвата председател председателя. Приключвам. Това са стандартите, които следва да се разработят в последствие. Последно по таксономичната класификация за биологичното разнообразие получава много по-голямо значение в сравнение с първоначалното предложение. Благодаря. Другият съдокладчик, не повече от 5 минути, басейк Холд. Благодаря. Много, се радвам, че двете комисии работят заедно. Аз самият участвам в двете комисии. За мен е логично двете комисии да работят заедно но тъй като говорим за зелена економика и се радвам, че е, и по този доклад работим заедно. Най-напред искам да благодаря на съдокладчика Сирпа, която работи от е, е, гледна точка на комисията Комисията по околна среда. Нашите позиции, нашите политически групи са различни. Няма съгласие по всички въпроси. Някои разговори бяха трудни. Но докладът, който представяме заедно, представя добра представа за посоката, в която върви парламента. Очаквам а, и по-нататъчните етапи. Сега да добавя няколко въпроса. Аз често съм настроен на критично към Европейската комисия и а, всъщност а, Бих искал да благодаря на Европейската комисия за това, че представи това предложение. Има много предложения за финансиране на екологичните финанси, но сега определяме таксономията и тя ще се използва за бъдещи приложения, когато държавите членки разработват политики за зелена политика, те ще бъдат длъжни да използват тази зелена таксономия. И ако се справим добре, това ще се превърне в глобален стандарт. Вече чуваме е, реакции извън Европейския съюз. Те следят нашата работа. Така че нека да поздравим Европейската комисия за това предложение, с което е, Европа ще бъде в предните редици на устойчивите финанси. По някои въпроси обаче комисията беше твърде предпазлива и ние вдигаме летвата малко по-високо. И всъщност най-важното в това предложение и нашата дейност е да направим така, че финансите да бъдат прехвърлени от лошите към добрите инвестиции, така да се каже. Комисията дефинира зелените инвестиции, така че в бъдеще всяк, всеки зелен етикет в бъдеще да бъде наистина зелен. Също така обаче ние смятаме, че економически всичките дейности трябва да се оценяват възоснова на екологичният им аспект и трябва да се говори за устойчиви и неустойчиви резултати. Може би е, е важно да се поясни. Е, лобистите се притесняват, когато един зелен разработва доклад. Разбирам това. Това, което ние казваме, че ние не казваме към кой сектор трябва да се насочи финансирането. Ние дефинираме економическите дейности, както прави и економиката. Така че, когато една стопанска дейност има положително въздействие върху определен индикатор, например емисии на въглероден двокис, може да се види дали и тези резултати могат да, да се подобрят. Ако но економическата дейност, която ще доведе до повишаване на емисиите, се доближава към унази част на скалата, в която е, е неустойчиво. Това означава, че всички фирми, разбира се, чрез зеленото финансиране ще получат подкрепа в прехода си към зелена економика. Комисията казва, че е много важно това с оглед на това, че 2050 година искаме да имаме въглеродно неутрална економика и искаме да се окаже помощ при финансирането на фирмите, които искат да вървят в тази посока. Ние обаче добавяме, че а, трябва да се говори не само за положителни резултати, но и за отрицателни резултати, защото това ще окаже въздействие върху пренасочването на финансовите потоци. И това е, е основното, е, с което с сирпа внасяме. Е, разбира се, офата трябва да се разшири в е, целия финансов сектор трябва да се разшири. Основата разширяваме обхвата е, и по отношение на оповестяването. Ние трябва да поясним, че когато предприемеш нещо, то трябва да се оповести. Пете ми минути изтекоха. Е, ще добавя някои елементи за проверката. Искаме да направим също така в бъдеще ще се извършва допълнителна дейност, но ние работим възоснова на предложението на комисията. Благодаря на комисията още един път и очаквам дебата, за да видя какво още можем да включим като изменения. Сега докладчиците в сянка, не повече от две минути. Госпожа Бонафе. Благодаря, господин председател. И аз се радвам, че политическия дебат се води съвместно от две двете комисии, защото околната среда и економическото развитие не са в противоречие. Поздравявам двамата са за представения проект за доклад. Аз искам да се върна малко назад предложението за регламент на комисията за рамка, която да улеснява устойчивото финансиране е много важен на елемент към преминаване на економическия модел към устойчивост. В време на този мандат ние очертахме и приехме няколко законодателни акта, свързани с устойчивостта. Например, кръговата економика, но и енергийната политика. Всички тези въпроси се разглеждат не само като екологични въпроси, но и като част от политика за устойчива економика. Знаем много добре, че да се премине от нормите към изпълнението на тази политика има нужда от инвестиции и трябва да е ясно кога дадена инвестиция е устойчива, има нужда от сериозни инвестиции. На европейско ниво трябва да постигнем споразумение за това, кои стопански дейности са устойчиви и основа на какви параметри или индикатори се оценява устойчивостта, за да се насочат финансовите потоци към тези устойчиви дейности чрез по-доброто представяне на печалбите, както и на рисковете, разбира се, както казах преждеговорившите, е възможно да създадат условия за инвестиционни решения, които да са добре информирани и да насърчат стопанските субекти да вървят към устойчиво следващата седмица социалистите и демократите ще внесат изменения, насочени към повишаване на ефективността и амбициозността на това измерение. Измеренията са екология, но също така управление, но и социалният елемент, тъй като устойчивостта е преди всичко социална устойчивост. Благодаря, госпожа Джентиле. Благодаря, господин председател. Продължавам мисълта на госпожа Бонафе. Наш Нашата среща е резултат от съвместната ни работа. Разбира се, трябва да държим сметка за социалните аспекти на този труден преход. Финансирането трябва да бъде важно важен инструмент при разработване на инструментите, необходими за осъществяване на прехода. трябва да покажем много ясно това на европейците в Искаме да покажем, че Европа държи на гражданите и мисли за тях посредством една екологична политика, която през последните години прие формата на различни мерки и политики. На финансирането им не би трябвало да има за цел обогатяването на инвеститорите. Би трябвало да е насочено и към постигане на по-високо качество на живот на хората. Ще положим усилия за съвместна работа, за да постигнем най-добрите възможни резултати, търсейки баланс, както винаги, между политически политическите усилия за излъчване на ясен сигнал в този деликатен етап на политическия дебат и като защитаваме интересите на бизнеса, разбира се. Също така ние искаме да разработим Има финансови инструменти, които да са полезни с оглед постигането на тази цел. Благодаря, господин Люке има думата. Добро утро, благодаря на колегите за коментарите. Изказвам се от името на нашия докладчик Сянка Кей Свинбърн, която се извинява за това, че се налага да отсъства. Групата на ЕКР подкрепя комисията в нейните усилия, що се отнася до плана за действие за устойчиво финансиране и трите е, предложения, свързани с таксономията, оповестяването и репери целите, свързани с нисковъглеродната економика. Екара смята, че трябва да се стъпи на основата на вече извършената работа и да има последователност. По отношение на оповестяванията и член 4, трябва да се види до каква степен може да се избегне при покриването. И трябва да се стъпи естествено на основата на качеството на данните. По отношение на реперите, ние приветстваме решението да се се гарантира преход, вместо да се залага на строго бинарни категории. ЕКА смята, че трябва да се използва развитието, на което вече че ставаме свидетели. По отношение на таксономията и проекто доклада имаме няколко ключови коментар. На първо място ние приветстваме разширяването на приложението приложното през да се включат кредитните институции. Смятаме, че това е логично, като се има предвид каква роля играе банковото финансиране в европейската економика. Смятаме обаче, че има нужда нужда допълнителни пояснения в светлината на онова, което беше обсъдено във връзка с досието за оповестяванията. Тук трябва да се включат е, изисквания, според които е, различните е, типове услуги са равноправни. Смятаме, че има много добро въвеждане на етикета за така нареченото негативно въздействие, но този елемент трябва да бъде обсъден допълнително. На трето място ние приветстваме включването на показатели и на критерии за технически скрининг. Ние смятаме, че трябва да се отчете работата в национален план по всички тези въпроси. Всички правила, които са налични за инвеститорите, трябва да бъдат добре разгърнати, независимо дали става дума за таксономията или не. Много е важно да се гарантира ниво на гъвкавост и преход. Член 14 15 от предложението на комисията разглежда и така наречените необезпечени активи. Очакваме с нетърпение обсъждането на доклада допълнително. Госпожа Виринг, благодаря госпожо председател, уважаеми докладчици, благодаря за този проект на текст. Аз преговарям от името на либералите и е, мисля, че трябва да погледнем по-широко на този пакет, както и на ролята на таксономията. Би трябвало да имаме общ език, един речник за това какво означава устойчивост. Аз не смятам, че трябва да има един строг списък с дефиниции. Необходимо е да има един инструмент, е, по силата на който се определя как може една дейност да стане устойчива. Е, Необходимо е да имаме инструменти, които да са отворени, гъвкави, открити към иновациите. Не е необходимо и не е желателно да има ново предложение за оповестяване. Това би било контрапродуктивно. Уважаеми колеги, в идните няколко месеца ще поставим основите на една устойчива рамка, която ще се превърна в една добра основа за едно солидно законодателство, което да ни служи и за бъдещето. Благодаря, господин Гирбранди. Благодаря, госпожо председател. И аз искам да благодаря на комисията за предложението. Искам да подчертая изключително голямата важност на устойчивото финансиране. Вчера Моята теза беше доказана още веднъж. Появи се информация, че емисиите на въглероден двоки се увеличават 2% повече са те тази година спрямо от 2017 година. 2017 също е отбелязала увеличение спрямо предходните години. Много е важно съответно да направляваме инвестициите. Знаете, те дават ласък на нашата економика економика в зелена посока. Аз проявявам сериозна критика спрямо комисията. Знам, че таксономията е необходима. Разглеждам цялото това начинание като тип етикетиране, но това можеше да се направи преди 10 години. Следващата стъпка е не само да се опитаме да идентифицираме какво са така наречените зелени инвестиции, а да отправим всички инвестиции в посока устойчивост. И аз мисля, че доклада от 2014 година и последващите действия от август тази година, Глобалната комисия за економиката и климата, всичко това демонстрира важността на това, за което аз пледирам. Бившият президент на Мексико демонстрира, че предстоят инвестиции под формата на трилиони в устойчива економика. И той вече доказа, че ползите от нещо подобно са много по-големи, отколкото вярваме в момента. Целта, съответно, не трябва да бъде да се придаде екологичен характер на 5% от инвестициите. Не, целта е да имаме 100% зелени инвестиции. Това е пътя напред. И мисля, че докладите демонстрират необходимостта от зелени инвестиции. Не става дума за уеднаквяване, става дума за подобрение. Трябва да има фискална политика, която да обвързва публичните инвестиции към зелената категория. И на последно място, госпожо председател, не трябва да имаме таксономия само за зелената категория, но и за така наречената кафява категория. Трябва да има политики в тази връзка. Благодаря, господин Молис. Благодаря, госпожо председател. Бих искал да благодаря на съдокладчиците Ейхаут и Пиети Кейнен Очевидно е, че между тях има сериозни различия. Текста, който те представят е нещо като компромис и мисля, че то е добра отправна точка за бъдещите ни разговори. Аз ще използвам текста, който те предлагат, но ще внеса много изменения, като целта ми ще бъде да придам още по-зелен характер на текста. Трябва да подкрепим всички отрасли в нашата економика чрез инвестиции, които са екологични по своя характер и които са благоприятни за развитието на местните общности. Ние искаме да постигнем целите на ООН в тази посока. Европа не трябва трябва само да следва начертаното в рамките на ООН, трябва да бъде водеща при постигането на целите. Освен това е необходимо да засилим отчетността и демократичния характер на мерките. Комисията предложи текст сега, който е по-добър от това, с което сме свикнали и съответно Европейския парламент трябва да направи текста още по-добър. Нека да загърбим лобитата. Знаете, лобистите смятат, че Европейската комисия е, е много екологична в своите виждания. Ние трябва да действаме бързо, що се отнася до защитата на околната среда. Същото въжи и за комисията. Отговорността, която имаме спрямо нашите граждани. Имаме нужда от това да защитим околната среда, но имаме нужда и от устойчива економика. Общественият интерес трябва да, да бъде защитен и трябва да а, търсим нови решения. Кой друг иска да се изкаже? Госпожа Гростет за една минута. Благодаря, госпожо председател плана за действие за финансиране на устойчивите инвестиции, предложен от Европейската комисия, е много положително явление. Приветстваме го. Все по-ясно става, че имаме нужда от рамка, която да ни дава възможност да оценим оценяваме дадена стопанска дейност като устойчива. В, в Франция в края на ноември в Париж се проведе ден за финансиране на климата, световно, световна проява, посветена на климата и организацията Оксфам публикува критикува доклад, в който критикува френски банки за това, че не спазват ангажимента си поет по време на конференцията за климата в Париж през 2015 година. За периода 2016 16 и 17 година банките са предвидили много по-малко средства за възобновяеми енергийни източници, отколкото за изкопаеми горива. трябва да, да, да ускорим темповете на своята работа. Това въжи и за за частните и за обществените инвестиции в Франция. Институционалните инвеститори са длъжни да публикуват информация за това, как са интегрирали екологичната политика, но всичко това не се прави достатъчно бързо. Има твърде голяма разлика между е, средствата, които се отпускат за екологосъобразни и неекологосъобразни дейности. Много е важно държавите членки да престанат да инвестират все повече и повече в изкопаеми горива. Госпожа Ятен Маки. Благодаря и аз искам да благодаря на комисията за това предложение. Искам да подчертая, че от известно време насам инвестициите инвестициите като че ли загърбват изкопаемите горива и се преориентират към екологични продукти и технологии. Разбирам, че финансовия сектор има нужда от стимул, за да подкрепи екологичните инвестиции. Мисля, че предложението на комисията е добро, то е добро намерено, но може да има и е, негативни последици. На първо място таксономията, тук вече се казва, че трябва да стъпим на съществуващото европейско законодателство. Не можем просто така да приемаме определени мнение от никъде. Що се отнася до устойчивото управление на горите, например, не можем да си измислиме определение. Не може да създаваме определение, което да е в разрез с съществуващо законодателство за използването на горите. Имаме нужда от рамка, от устойчиви финанси. Всички отрасли трябва да бъдат насърчени да предприемат екологични действия, бързи действия. Искам да подчертая важността на включването на жилищния фонд, защото той е изключително важен. Благодаря, господин Голтиери. Благодаря. Бихме искали да дадем думата за две минути на Петър Шмидт, който е председател на Обсерваторията за устойчиво развитие на Европейския економически и социален комитет. Благодаря, господин председател. Ще мина на немски, защото ми е по-лесно. Благодаря много за поканата. Ние от Европейския економически социален комитет, разбира се, приветстваме факта, че парламента и комисията се занимават с въпроса за устойчивото финансиране но предложението, за съжаление, според нас не отива достатъчно далеч. Разполагаме с всички факти, които сочат, че трябва да преминем от линейна към кръгова економика. Статистиката на комисията много ясно показват това, че всяка година са необходими инвестиции от 1 милиард евро. А погледнеш като това предложение, виждаме, че то то не създава необходимите предпоставки тези инвестиции да се ем, а, направят. Това, което изцяло липсва според нас, и се каза в дискусията, е, е социалното измерение. Не става дума само за зеленото измерение, а и за социалното измерение. виждаме по време на избори какво се случва. Хората просто се изключват или избират други партии, когато зеления и социалния аспект са толкова разделени. Видяхме е, погрешен начин, по който се е, е, дефинира конкурентоспособността, а именно като маса, не като способност, ако променим тази дефиниция, ще бъде добре. Поради тези причини, според нас, предложението на комисията не отива достатъчно далеч и че ние подкрепяме предложението. Благодаря. Тук имаме и представител на комисията. Мартин Сполт. Заповядайте. Благодаря, господин председател. За Европейската комисия устойчивото финансиране очевидно е приоритет. Приветстваме идеите на Европейския парламент да се работи бързо по това досие. Знаете, че таксономията е кръгален камък относно плана за действие относно устойчивото финансиране. Радваме се, че и двете комисии е, обединиха сили, за да работят заедно по това досие. Устойчивото финансиране е една от основните екологични цели. Целта е да се премисли как функционира системата на финансиране, е, търсим регулаторната рамка, най-удачната рамка, трябва да се работи бързо. Предизвикателствата са по-големи, отколкото очаквахме. Това се доказва всеки ден. Надяваме се, че с законодателите ще стигнат до споразумение максимално бързо. Знаете колко спешно е необходимо да се действа в областта на измененията на климата. Басейхаут спомена, че Европейския съюз има възможност да е водещ Комисията протяга ръка към нашите глобални партньори, включително към тези, които не проявяват кой знае каква охота да действат. Всички трябва да се присъединят, за да успеем ние трябва, вие, парламента и съвета да стигнете до консенсус. Само по този начин ние ще поведем останалите. Комисията работи 24 часа в денонощието по устойчивото финансиране. Знаете, че имаме експертна група по устойчиво финансиране, която ни помага да а, изградим таксономията, климатичната таксономия. Резултатите от работата на тази експертна група ще се появят следващата година. Надявам се, че ще имаме и законодателна рамка. В това отношение накрая прочетохме различните изменения, които вие, депутатите, внасяте сте, Готови сме да работим с всички вас, за да можем да стигнем до едно конструктивно споразумение. Е, с съвета не на последно място. Благодаря. Перваш Берес. Благодаря, е, господин председател. Искам само да подчертая, че разбира се, че досието за таксономия трябва да се разглеждат отделно от досието за репери и критерии. Има нужда от съгласуваност. Притеснявам се от това, че към индикаторите подходът е нишов, без, работи се по ниши без да се търси последователност и взаимно свързаност. Мисля, че е много важно да се осигури връзка между таксономията, ангажимента и ангажимента за истинска таксономия и позицията, която ще се приеме за индикаторите. В противен случай е, убедителността на позицията на парламента ще пострада сериозно. Благодаря. Сега докладчиците имат възможност за окончателни коментари. Пиете Кайнен. Благодаря. Парламент в предишни доклади вече е споменавал, е, че е много важно да сме последователни. Това е и позицията на НП. Между е, трите досиета трябва да има последователност и е, би било една истинска трагедия, ако не се случи нещо подобно, ако няма последователно, Затова моля всички да работят в тази посока. На следващо място. Целта на това предложение е да се хармонизира съществуващата информация, а не да променяме съществуващото законодателство. Например, на iLook или на други. Целта е да има равнопоставеност относно информацията, която се предоставя на инвеститорите на основата на съществуващите регламенти и на основата на глобалните инициативи искаме да окажем едно сериозно въздействие. Комисията спомена това, защото финансирането и пазарите са глобални по своя характер. Каквито и репери да заложим, трябва да отчитаме глобалните тенденции. Много е важно обаче да обясним подробно за какво става дума, какво имаме предвид, как се използват показателите. Това е целта на този пакет за инвестиции в устойчиво развитие. Благодаря на всички. Бас Айхалт. Благодаря. Няма какво толкова да добавя. Искам да благодаря на всички колеги за коментарите. Чух различните изказвания. Оставам с впечатлението, че сме на една и съща вълна. На къде трябва да вървим? Естествено, за да има конкретни компромисни текстове, ще трябва да се поработи, но като цяло настроенията ми се нравят. Сипа подчерта последователността между различните пакети. Беше направена конкретна бележка относно оповестяването. Онова, което правим тук по никакъв начин не трябва да противоречи на досието за оповестяването, защото и в, двата текста, и в този за таксономията, и за оповестяването има екологични показатели, екологични критерии. Трябва да внимаваме с естествено да не внасяме различия. Ние не измисляме нищо. Имаше коментар в тази връзка. Когато има конкретна цел, казваме какво трябва да се отчете. Е, измененията на климата, кръговата економика, смекчаване на въздействието върху климата и така нататък. Това не са нови неща. Как ще се е, преценяват е, постиженията възоснова на показателите, които ще бъдат създадени. Това е работа на техническата група. Комисията ще обясни как ще се случва това. Тя работи в момента по тези въпроси. И накрая аз малко се притеснявам относно напредъка в съвета. Може би е дошло време да окажем натиск върху него, защото знаем, че преговорите текат бавно. Съветът се притеснява от твърде много делегирани актове. Някои от големите държави създават трудности. Аз мисля, че ние трябва да успеем с това предложение. Не можем да чакаме докато се появят всички подробности, защото всички ще мислят, че протакаме. Това е нашия проблем, това са нашите тревоги, чакаме измененията едната седмица, ние минаваме на по висока предавка. Надяваме се, че и съвета ще го направи. Благодаря на всички колеги. Очаквам с нетърпение бъдещата ни работа. Да се надяваме, че и комисията бързо ще работи, когато се появят нашите компромисни текстове. Благодаря на двете комисии за сътрудничеството. Председателя, благодаря. Както и вие подчертахте, дебата показва, че сме на една вълна. Но Сега ще изчакаме да видим конкретните подробности. Почерта се важността да има последователност между досиетата. Мисля, че първата стъпка на сътрудничеството е добра. Госпожо председател, вие искате ли да кажете нещо в заключение? Благодаря и аз поздравявам всички всички за този дебат. Поздравявам всички за участието. Темата е изключително релевантна. Остава ми да спомена сроковете. 12 декември, 5 часа след обед, крайен срок за внасяне на изменения. Разглеждането на измененията ще бъде на 22 януари. Гласуването ще бъде в рамките на съвместно заседание на двете комисии. То ще бъде на 20 февруари и да се надяваме, че ще гласуваме в пленарна зала през март. Благодаря на всички за участието и ползотворна бъдеща работа.